сега апелирам към вас, за да отхвърлите внесените изменения. Благодаря ви. Е Благодаря. Обявявам края на дебата. Гласуването ще е в края на дебатите. Следваща точка – декларация на комисията за текущите преговори по търговското споразумение за борба с фалшифицирането. В дневния ред не, е предвиден, не са предвидени импровизирани изказвания по този дебат, но ако нямате възражения, предлагам следното. Ако изказващите се придържат към отреденото им време, остане накрая време, да дадем възможност за кратки импровизирани изказвания. Имате ли нещо против? От името на комисията за 5 минути господин Дегухт. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря, че ми давате отново възможността да повдигна въпроса за търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Нека да ви припомня контекста на преговорите. Акта е споразумение, което е важна предпоставка за опазване на конкурентоспособността и заедостта в Европейския съюз. Ако искаме да сме конкурентоспособни, трябва да разчитаме на иновациите, на творчеството. Ние се нуждаем от средства, с които защитаваме тези основни наши предимства на световния пазар. Това е въпрос, който интересува гражданите, тъй като става въпрос не само за заедостта, но и за безопасността на потребителите и здравеопазването. Ние се опитваме да постигнем добър международен стандарт, който да е разумен, ефикасен по линия на правата върху интелектуалната собственост. Това е крайната цел, която съм сигурен всички приемаме. През март очертах основните принципи, на които почива участието на комисията в преговорите. Аз обещах да увелича прозрачността пред парламента, да давам повече информация за преговорите. Както виждате в проекта от, на текст от преговорите, след март Комисията е спазила ангажимента си и се е придържала към принципите. Нека да ги припомня. Целта на акта е да се засегнат големите нарушения на правата върху интелектуалната собственост, които имат сериозно търговско отражение. Тук не става въпрос да се контролират потребителите и съдържанието им по техните мобилни компютри. Това няма да ограничи гражданските свободи и да тормози потребителите. Ако някой от вас се съмнява, че това наистина е така, нека да ми кажат защо мисля така. На второ място, при акта трябва да се изпълнявате вече съществуващите права в интелектуалната собственост. Няма да се модифицирате. Предвижда се нормативна уредба как да се изпълняват тези правила в, в съда. Например, производител на автомобили според акт ще има гаранции, че неговите права ще бъдат е, спазени, ако има фалшифициране на неговите продукти в Европа. Акта трябва да се придържа и към общностното законодателство включително сегашното ниво на хармонизиране на изпълнението на правата върху интелектуалната собственост, директивата за далеко съобщенията и не на последно място законодателството за защита на данните и неправомствеността на личната информация. С акта няма да се променя законодателство през задната врата. Каква е ползата? Ще попитате. Ако имаме едно ефикасно законодателство, това ще е в полза на новаторите. На четвърто място, акта няма да попречи на достъпа на генерични лекарства. В проекта сега е съвсем ясно, че акта няма да служи за основа да се пречи на генеричните лекарства. Акта е в съответствие с ТРИПС от 2001 година. Граничният контрол е един от най-важният е, въпрос във връзка с достъпа до лекарства и той няма да, да въжи в контекста на акта. Ние ще довеждаме до знанието на парламента информация от всеки един кръг на преговорите. Ще споделяме, разбира се, и проектите на документа с парламента. Накратко резултатите от 10-я кръг преговори по акта, които се проведоха в Вашингтон между 16 и 20 август. Страните постигнаха напредък, но не успяха да разгледат някои от основните деликатни въпроси, свързани с гражданските свободи. Някои е, части, споразумението за международно сътрудничество, изпълнението на правата, преамбила са почти приключени но консенсус между всички държави ще бъде постигнат само на базата на най-малкото общо кратко, като се има предвид колко разностранни са практиките в участниците по акта. Относно дигиталната среда, интернет, е една от най-новите и деликатни глави в акта, нямаме напредък в сравнение с предишното положение. Това въжи и за митническите мерки, друга важна глава. Няколко страни са против контрола на стоките в транзит, които са фалшификати. Въпросът е кои права върху интелектуалната собственост ще бъдат обхванати географските указания също са жертва на фалшифициране и се нуждаят от по-добра защита. Проблемът е, че няколко партньори искат само търговските марки и авторското право да бъде включено в акта. Ние сме напълно против това и ще продължаваме да отстояваме интересите на Европа. Следващия кръг ще е в Токио от 24 до 1, септември до 1 октомври изглежда наближава края. Страните искат да решат основните нерешени проблеми в Токио. Аз съм категорично убеден колко важно е да се защитават интелектуалните права на Европа по света и че акта може да даде своят решителен принос в това отношение. Затова искам преговорите да се ограничават с успех. Ако в крайна сметка обаче документа не носи много ползи за носителите на правата, трябва да сме готови да преразгледаме нашето участие в споразумението. Благодаря. Благодаря. А сега представителите на политическите групи, господин Каспари за 3 минути. Уважаеми колеги, господин председател, сто и седемдесет милиона стоки се конфискуват в Европа, включително фалшифицирани лекарства, нещо, което е особено опасно. Както знаете, фалшифицирането на лекарствата е ужасно престъпление. Представете си само да дадете на детето си фалшиво лекарство, от което то би могло да умре. Очевидно, това е въпрос, който трябва да бъде решен. Нашата политика, нашата промишленост, потребителите трябва да бъдат адекватно защитени. Трябва също така да внимаваме да предпазим европейския бизнес от вредните ефекти на фалшификацията. Споразумението по акта е важна крачка напред. То няма да бъде решение, разбира се, но то е първото международно търговско споразумение, в което страните се опитват съвместно да се борят с фалшифицирането. Нашата група приветства сътрудничеството между Европейската комисия и парламента от приемането на нашата резолюция през пролета до сега. Можем да поздравим преговарящите за това, което са постигнали. Защото в споразумението е трудно да се намерят сериозни слабости. Граничният контрол, нарушаването на патентните права, въпросът за санкциите след трикратни нарушения и така нататък, всички тези въпроси са третирани. И мисля, че сме на прав път. Искам да призова комисията да продължи твърдо да устоява интересите на Европейския съюз за необходимата защита на патентите и на географските на сведения за происход. Дали става дума за шампанско, за сирене или за нещо друго, те трябва да бъдат така защитени, както е защитена Кока-Колата и Конфлейкс. Текстът трябва да бъде публикуван, защото прозрачността е голямо предимство и тя може да ни помогне по-бързо да предвижим споразумението напред. И аз самия бих искал да, бих искал да видя споразумението преди то да бъде подписано. Очаквам по-нататъчните резултати от преговорите. След това нашата група много внимателно ще се запознае с текста, ще установи какви са резултатите, за да даде становище преди ратифицирането му. Желая ви успех. Благодаря. Сега от името на социалисти и демократи, господин Ариф, за 3 минути. Господин председател, господин комисар, драги колеги, господин комисар, вие Изрекохте доста успокоителни думи, но тревогите не са, продължават да стоят пред нас. През март поисках резолюция, която да бъде гласувана и по време на дискусията искахме да бъдат спазени европейските текстови и да се бъдат зачетени основните права на нашите съграждани. Вие споменахте някои от тези елементи, но аз подчертавам приоритетите че позицията, която ще защита в Япония в близко време, трябва наистина да почива на нашата подкрепа. Много от ораторите посочиха, че ние сме говорители на гражданите и има наистина опасност тези разговори, този диалог да не даде плод с парламента. Партньорството, към което се стреми, не можем да. Не трябва да останем затворени в поверителния характер и за това трябва да можем да предадем съответното послание след тези дискусии. И за втори път отправям подобно искане към вас. Трябва да се гарантира прозрачността на дебатите – освен на тези основни въпроси, ще ви припомня и моите очаквания. Наистина приоритет е въпросът с лекарствените средства. Не трябва да се поставят пречки пред свободното им движение, но защо да се включват тук патентите? акта не може да бъде инструмент извън споразумението ТРИПС за защита на патентното право. Освен това, трябва да се гарантира добър баланс между правата на потребителите и на притежателите на патенти. Аз наистина вярвам в идеята, че акта няма да отслаби позициите на Европейския съюз относно електронната търговия. Господин комисар, още един въпрос. За мен това е, е дълг. Този дебат трябва да даде по-големи гаранции на нашите граждани. Наистина, е, за мен основен елемент е да се защитят правата на гражданите и техните свободи. Така че наистина трябва да спазите вашето задължение да се обнародва текста след приемането му. Публичният дебат трябва да се проведе тук в този парламент и аз очаквам резолюция по този въпрос преди да се подпишат договори, споразумението акта. Благодаря ви. Господин Риналди за минута и половина от името на либералите. Господин комисар, колеги, акта е фабула, както са казвали римските императори в края на пиеса. Пиесата приключва и трябва да се аплодира. Сега обаче не е момента за Аплодисменти. 4% от фалшифицираните стоки идват от Китай, която не е член по акта. Трябва да спомислим помислим защо правим всичко това, има ли реални ползи, такива ли са ползите, каквито твърди комисията и трябва ли да приемем тази сделка. Ние продължаваме да имаме проблеми, не са много, но са съществени. Много се каза за интернет, оценяваме усилията на комисията, да продължаваме да сме бдителни относно достъпа до лекарства. Ще повторя казаното от колегите. Невъзможно е да се обединят в една категория генеричните лекарства и фалшифицираните лекарства. Генериците са много важни, защото дават възможност на пациентите в развиващите се страни достъп до подобни лекарствени продукти на разумни цени. Трябва да разгледаме ТРИПС и ефекта върху здравеопазването. Въпросът е дали той трябва да се включи само в преамбюла или в същинската част на акта. Имаме една потенциално парадоксална ситуация в момента, защото регистрирани търговски марки които могат да нарушават географските указания, ще са по-добре защитени от самите географски указания. Господин Албрехт, за зелените минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че е, писмата декларация номер 12 по акта е, се радва на мнозинство в парламента. Това показва, че Европейският парламент е, е, приема тази резолюция от март а освен това, тук се добавя още един важен въпрос към декларацията. Е, ние не искаме е, а, интелектуалната собственост да премине изцяло в а, е, частноправната сфера. И а, на мест основните намеси, включително и по отношение на интернет, трябва да останат приоритет на държавата. Ние си имаме действащо право и а, споразумение, като сегашния проект за акта, дава възможност на частните картели да уреждат въпросите съобразно техните е, интереси. И наистина формулировките, които са използвани, не са достатъчно прецизни така че ще бъде все по-трудно да се защита е, правото на интелектуална собственост. Освен това, Европейският парламент е, продължава да изразява своя протест и да оказва влияние. Но все още има какво да се направи в тази насока и от вчера това е съвсем ясно. А сега, от името на консерваторите, господин Камал. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Най-напред искам да кажа, че приветствам нещо, което беше казано тук. Първо, че няма да се нарушават правата на интелектуална собственост. Второ, че няма да се правят промени в законодателството през задната врата. Трето, увеличена прозрачност от страна на комисията, особено по отношение на нашите преговарящи партньори. Трябва да разбираме разликата между дигиталния свят и светът на акта както се казва един път в, магаз... в писание Wired. По-ефтино е, е, съхраняване на данни, по-лесна по, е, лесна обработка а, на данните. А, това и цената клони към нула. И затова мнозина, които работят в цифровия свят, трябва да потърсят нови бизнес модели. Различно е положението при акта където става дума за материално производство. И за това, въпреки че Европейския съюз може да не е конкурентоспособен по отношение на цената на труда, но ние трябва да бъдем конкурентоспособни по отношение на научните изследвания и дизайна. Фирмите инвестират милиони, понякога милиарди в нови производства, в нови дизайни и е, тяхните усилия биват подкопани от фалшификаторите другаде по света. Необходими са ни а, новите а, мобилните а, GSM и, и всичко това, но трябва много да внимаваме а, да ги получим наистина, а, като избегнем фалшификатите. Благодаря. Εξ ονόματος της αριστεράς, кирио Шолц, я 2,5 лепта. Господин Шолц, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Наистина е много важно да се опазят правата на интелектуална собственост. Аз задавам въпроса дали фалшифицирането може да бъде ограничено, ако само, ако една група държави само се споразумеят да се борят с фалшифицирането. Смятам, че тук става дума за нови рамки, за нов ангажимент и вашата декларация е именно в тази посока. Знам, че преговор, при тези преговори комисията и съвета са напълно наясно относно тази дилема. Трябва да има ефективна система за предявяване на искове и така нататък, но текста все още не е добил своя окончателен вариант. Казва се, че могат да бъдат изключени някои нетърговски предмети в багажа на пътниците и държавите да вземат мерки спрямо а, стоки, произлизащи от държавите страни по акта, без да се а, вземе мнението на други страни. И това няма да е възможно за а, запечатани контейнери, но дали Microsoft няма да унищожи последните си конкуренти по този начин. Не става дума само за борба срещу а, изтеглянето на програми от интернет, а и технологии, а, свързани с авторските права. но има един а, параграф, а, според който е, операторите, интернет операторите трябва да подават е, сигнали е, в случай, че възникне опасност от фалшифициране. Но така или иначе това съществува в САЩ, но там системата за защита на данните не е като тази в нашите страни. Наистина трябва да се гарантира защита на данните по интернет. Е, господин Сперони, за минута и половина Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин комисар. Искам да благодаря за този дебат, макар че съжаляваме, че все пак е, не разполагаме с необходимата документация. Трудно се води така дебат, няма нищо в интернет. Слушателите в парламента, когато ги попитахме, нищо не казаха. Комисията също не е разпространила текста. Така че говорим с най-общи приказки, тъй като нямаме конкретен текст. Хубаво е да се разгледа подобна тема в контекста на идеята, че Европа трябва да защитава наш... своята продукция, работниците и бизнеса. Има някои, които се противопоставят на тази идея, особено на идеята за уреждане на търговските марки. Ние трябва да защитим нашите работници, тъй като те са обект на нелоялна конкуренция, основаваща се на експлоатацията на мъже и жени работници и на фалшификации. Според мен е правилно, че трябва да се борим с подобна нелоялна конкуренция, за да защитим хората, които произвеждат, работят, изработват стока в Европа и които със своя принос в трудовия живот допринасят за развитието на континента. И накрая, за независимите, госпожа Вертман за минута и половина. Благодаря, господин председател. Колеги, планираното споразумение АКТА трябва да насърчи международното сътрудничество, да защити е, интелектуалната собственост от пиратството. Обаче необходимо е да имаме по-голяма прозрачност. Мерките, които се предвиждат в, в е, директивата за защитата на данните, са неподходящи за да се използва защита срещу пиратството. Комисията трябва да оцени въздействието на това споразумение. Защитата на правото на интелектуална собственост независимо, не, очевидно е необходима, както е необходима и защитата на неприказността на личния живот интелектуалната собственост трябва да бъде защитавана, но трябва при тази защита да не се нарушават основните права на личността. Така че нека работим заедно, за да получим едно добро законодателство в тази област. Колеги, имаме 8 души записани по процедурата привличане на вниманието на председателя. Ще бъда много строг, няма да записвам други. 8 минути, души ще им давам думата един след друг. Господин, госпожа Кастингер, госпожа Къстингер. Колеги, действащата уредба на защита на интелектуалната собственост и борбата с фалшификатите – вече не е адекватна. Получавам оплаквания от граждани, които се притесняват от липсата на прозрачност по линия на акта и отражението на акта върху свободите и основните права. Мисля, че не акта е причина за проблема, а други нормативни актове на Съюза. Европейският съд има съдебна практика, в която се урежда въпроса за ефекта върху правата на клиентите и нарушението на защита на личните данни. Госпожа Бенова за една минута. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Благодаря, господин председател, колеги. Има много пиратски стоки, фалшификати, обект на международна търговия. Това води до финансови загуби на първоначалния производител и се отразява неблагоприятно на интелектуалната собственост. Това е заплаха за потребителя и за работните места в Европа. Идеята за многостранно споразумение като акта може да е ефикасно средство за борба с подобни действия. Но съм съгласен с колегите, че трябва да има по-голяма прозрачност и да се подобри това споразумение, за да постигне баланс между правата Неизбежно е да направим следното. Правата на едната страна да не пречат на правата на другата. Благодаря. Господин Шлейтер, изключението, което обхваща генеричните е, лекарствени средства, не ми допада, защото има много въпроси, които трябва да бъдат е, решени, свързани с масовото производство, транзит, транзитните държави и би трябвало да а, има задължителен характер това изключение. И когато говорим за технологични а, бариери, а, тези, които разпространяват а, а, методи, а, пречещи на блокирането, а, трябва наистина да бъдат добре претеглени економическите интереси когато няма а, такива, как, стоят въпро... как стои въпросът? Освен това, не трябва а, да се а, въвеждат спортни идеи, свързани с защита на личните данни. Мерси, Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да внеса един нов елемент в дебата по акта и всички подписали е декларация 12 мога да изразя тяхното мнение, че наистина бяха събрани повече от изискания минимум подписи. Тази декларация трябва да ви бъде предадена преди последния кръг преговори по акта. Може да я смятате като мандат който ви дава парламентът за тези преговори. Припомням ви основните елементи на тази декларация. Не само, е, че парламентът изисква прозрачност, е, така че текста да, бъде, да му бъде предаден преди ратифицирането, но ние искаме също така правата, за свързани с интелектуалната собственост, да не бъдат хармонизирани в рамките на този, това международно споразумение и неутралитета на интернет мрежата и другите права да бъдат гарантирани. Благодаря ви. Господин Бранс, за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да се запитаме до каква степен споразуменията срещу фалшифицирането защитават големия бизнес или пък дали защитават него само или защитават и обикновените хора? Фалшифицираните стоки почти винаги се произвеждат в страни с ниско заплащане на труда и подриват положението от пазарната позиция на стоки, които произвеждаме ние. Трябва да се вземат мерки срещу страните, които разрешават подобна практика. Надявам се, че ще, мерките ще бъдат насочени не срещу потребителите, а срещу големите нарушители. А въпреки, че някои лобистки кръгове искат да се наказва, примерно свалянето на, музика от интернет и други подобни. Благодаря. А, и кирия а, Зедразевска. Госпожа Зедразевска. За една минута. А, Приветствам дебатът за акта. Правим крачка в правилна насока, укрепваме позицията на Европейския съюз и на институциите, които защитават неговите граждани. Искам да подчертая, че Европейският парламент има право да бъде информиран от Европейската комисия и тя да се консултира с него по споразуменията, които се договарят и търговските споразумения, и споразумението по защита на интелектуалната собственост. Надявам се, е, че това ще бъде добра практика за Европейската комисия и в бъдеще. Искам да подчертая, че поверителността на преговорите, които води Европейската комисия по акта, предизвиква отрицателни а, е, чувства у ползвателите на интернет. Това може да бъде избегнато, ако Европейската комисия бе пожелала да ни осведоми по-нашироко за това какво се прави. В началото на моя писмен въпрос към комисията засягам въпроса за отношението между акта. Председателят прекъсва говорещата и дава думата на госпожа Лихтенберг за една минута. Благодаря, господин комисар. Вие ни успокоихте, че споразумението акта няма да промени нищо но не ни се дава никаква възможност да изразим своето становище по темата, сами да добием представа и да допринесем с нашите правни познания. Косвените щети за гражданите от подобно споразумение може да са по-големи, отколкото се предполага. Защо няма прозрачност? Знаем, че САЩ са важен търговски партньор, но може ли Европейската комисия да се справи сама? Не мисля, че ще успее. Относно географските указания. Аз присъствах на преговорите и чух, че на практика това означава защита на марките. Това е нещо, което наистина трябва да се промени. Благодаря. Още двама желаящи, с които приключваме. Господин Еменхаузер и господин Емштрон. Uh, kurz drei Punkte. Erstens natürlich Gratulation der Written Declaration zu ACTA. Три кратки бележки, ако им позволите. Поздравление за инициаторите на uh, писмената декларация по акта. Втория въпрос е свързан с прозрачността. Господин комисар, как бихте обяснили на европейските депутати, че ние трябва да разчитаме на гражданска организация американска, за да получим текста? Аз разполагам с текста и ще го предам, но искам да съм убеден, че това е оригиналната версия на този текст. Третия елемент отговорност на доставчиците. Дали Е, не се минава през задната врата. Може ли да ни гарантирате, че ще е, се въведе по този начин тази отговорност? И последния оратор. Quiet, uh, That... Всички сме съгласни, че фалшификатите са нещо лошо, че борбата с тях е добра за потребителите, гражданите и за бизнеса в Европа. Хубаво е, че защитаваме търговските марки и биографските указания. До тук добре. Но както бе казано, има разлика между двата свята. Доставчиците на интернет услуги имат основателни опасения, че подобно споразумение може да е в ущърп на развитието на европейския бизнес и на ползотворяването на новите технологии. Така че искам да помоля комисията. Да, продължавайте с борбата срещу фалшификатите, но забравете, залечете главата за интернет. Благодаря. Благодаря, а, господин а, комисарят Дехухт. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички почитаеми депутати, които се изказаха по тази тема. Това е, е вероятно, приближаваме еншпила на това, това досие. Сега нещо да кажа по въпроса за поверителността. Аз също така, ако мога да отговоря на един-два технически въпроса, които бяха зададени. Един от тях се отнасяше до споразуменията ТРИПС е, за здравеопазването. Дали те се споменават и в е, споразумението? Да, споменават се. Ние признаваме принципите от декларацията в Доха по отношение на ТРИПС от 14 е, ноември и 14-та 2002 и, и на споразуменията на, в рамките на Световната търговска организация по този въпрос. Беше споменато и неприкосновеността на личния живот и като, ако погледнете текстът, който обсъждаме, се казва, че нищо в това споразумение не предполага, че която и да е страна трябва да предоставя информация, която да противоречи на нейните закони или на международните споразумения за защита на неприкосновеността на личните данни. Това е текста, който е влезъл в проекта споразумението. Когато става дума за цифровата среда, всяка страна ще се придържа към принципите на свобода, на изявите и така нататък, защита на личния живот, съобразно своите закони. Тоест тези неща са отразени в проекта споразумението. Нека кажа две думи и за лекарствата. Не смятам, че там съществува какъвто и да е проблем. Не само поради акта, но поради това, че в момента ние обсъждаме тази тема с Индия по искане на СТО. Обсъждаме въпроса за лекарствата и смятам, че в скоро време ще приключим тези преговори. Извинявайте, господин комисар. Колеги, нашия дебат приключва. Моля, запазете тишина. Благодаря, господин комисар. Продължавайте. Искам да кажа, че тези отношения не се уреждат от главата за митниците в акта и има изрично посочена разлика между пак практиката е на задължителни разрешения, която е широко разпространена в тази област. Накрая, за поверителността. Бихме могли да ви представим текста, който се обсъжда. Но не сме само ние. Това са е, международни преговори. Това значи, че останалите преговарящи страни, преговарящи страни трябва да се съгласят този текст да бъде о, о, о, публично оповестен. Разбира се, с право се пита, възможно ли е, може да, може да обсъждаме едно бъдещо споразумение, ако не се познава неговият, е, неговото съдържание. Ще можем ли да обсъдим бъдещо споразумение, преди то да бъде подписано? Да. Комисията ще преговаря по този въпрос и както се вижда и в съобщението за пресата след кръга преговори в Вашингтон, там изрично се казва, че страните поемат ангажимент да публикуват текста преди той да бъде подписан. Трудно е това да се каже по-изрично от колкото е казано. Благодаря. С това приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. И сега продължаваме с гласуването.